Hello everyone, good afternoon. Добър ден на всички, добре дошли. Що се отнася до дневния ред, ще добавим допълнителна точка към точка четвърта относно преговорите за чистите превозни средства и ако нямате възражения, приемаме дневния ред с тези промени. Някои съобщения заседанието ни в четвъртък, 21 февруари след обед, ще бъде анулирано, но за това пък с нашите заседания в сряда и четвъртък сутринта ще се проведат както са планирани. След 10 години в секретарята на Енви Емилия Романо напуска Енви и е, става е, временно е, ръководителка на Support Юнит в Генерална дирекция ИТЕК. Благодаря, Емилия. Благодаря за всичко. Разполагаме с превод на 21 езика и както винаги нашето заседание ще бъде препредавано по интернет също така имате и протоколите от миналата седмица. Ако нямаме възражения, смятам, че можем да считаме, че са приети. И сега интер, информация по текущите междуправителствени преговори. Що се отнася до е, стандартите за тежкотоварните е, превозни средства. На 22 януари имахме трилог е, и обсъдихме измененията, предложени от съвета и парламента. Постигнахме компромиси по някои допълнителни мерки, свързани с целите по с измененията на климата, е, пътния транспорт, е, професионалните е, превозни средства, мониторинг, отчитане и така нататък. Що се отнася обаче до политическите проблеми с свързани с цели и насърчаване за нулеви и ниски нискоемисионни превозни средства. Е, нещата все още не са решени. Необходими са допълнителни технически е, дискусии, които ще бъдат проведени на 12 февруари. Е, колкото до прозрачност и устойчивост на оценката на риска в хранителната верига, вторият трилог се състоя на 24 януари е, цел, парламента излезе с пакетен е, пакетно предложение с цел да се остават политическите е, въпроси за по-нататъчно е, обсъждане. От своя страна съвета е, показа известна гъвкавост, що се отнася до инструмента за комуникиране на е, риска, както и за възможни санкции, когато няма когато не, не са е, спазени необходимите правила, свързани с е, из, изследванията. Основните е, политически въпроси, които ще ще бъдат обсъждани с е, е, поле, поле на действие, преходен е, период, нискоемисионни превозни средства и така нататък. следващият трилог ще бъде на 11 февруари. Това е което а, имаме да кажем сега. Сега преминаваме към следващата точка, която е гласуване. Подготвени ли сте? За първо става дума за проекто становища относно установяване на обща организация на пазарите на селско-стопански продукти. 32 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да провериме. Моля, гласувайте. The vote Край на гласуването. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Заедно с 48. 49 за, против, въздържали се, Приема се 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4,51 за, против, въздържали се, от... приема се. 52 за, против, въздържали се. Не, нека да провериме 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 и 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, Отхвърля се 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. А, нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против,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 100 и 101 за, против, въздържали се. Приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 и 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 12 за,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 Край на гласуването. Приема се. 112 за против въздържали се приема се 113 за против въздържали се приема 113 и 14 за против въздържали се е, не видях е, как гласува НП за против въздържали се отвърля 115 за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 въздържали се, приема с СНД и НП заедно. Vote, then let's check amendment 5. А, е, гласуване по съвест. Добре, нека да провериме пето изменение. Край на гласуването. Приема се. Шесто за против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 Приключваме глас с гласуването и ви приканвам да присъствате на публично изслушване относно дългосрочна стратегия за намаляване на емисиите от парникови газове по силата на споразумението от Париж. Имате две минути да решите дали да останете.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 So, like take... Председателката и така, ако не възразявате, заемете местата си. пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Okay, so to... За мен е удоволствие да ви поздравя с добре дошли на това публично изслушване по дългосрочната стратегия. В частност, искам да поздравя с добре дошъл господин комисария и шестимата изказващи се за днес. Както знаете, на 28 ноември миналата година комисията прие комунике Климат за всички. В това съобщение, в това комунике Комисията изложи дългосрочен възглед за е, климатично неутрална економика до 2050 година с евентуални пътища, по които да се стигне до това. Е, по този, с тази стратегия комисията иска да промени стратегията до 2030 година, представя възможности за действия, които дават възможност за дискусия между тези, които взимат решения в Европейския съюз и партньорите им по това по какъв е, път да вървим до 2050 година. Е, чрез тази дискусия Европейския съюз трябва да приеме и да обсъди амбициозна стратегия до 2050 година и да я предложи за обсъждане, е, както е предвидено това в бъдещата политика на Европейския съюз във връзка с климата. Отправени са два, писмени, е, два устни въпроса до съвета и до комисията. Предвидена е и предвидено и устно обсъждане. Нашата комисия ще съществи също обсъждане и след изслушването нашата комисия в парламента ще обсъди тази бъдеща стратегия. По нея ще гласуваме следващата, на следващата пленарна сесия през март. Поне така е предвидено. И така, господин комисар, благодаря ви за това, че сте сред нас тук. Имате думата за думата. Госпожо Валиян, дами и господа депутати, дами и господа, благодаря ви за възможността да обсъдя съобщението на комисията Чиста планета за всички е дългосрочна европейска е, стратегическа визия за благоденствие е, съвременна и конкурентоспособна климатично неутрална економика. Тя е, беше прията на пленарното заседание на Европейския съюз на 28 ноември. За мен е удоволствие отново да бъда в е, комисията и благодаря на парламента за активния ангажимент, за да обсъждаме дългосрочната визия за неутрално климатична Европа. Предлагайки такава визия, ние отговорихме на призива на Европейския парламент и на комисията да приготвим а, е, нулеви емисии до края на века. Това да бъде стратегия по КОП 24, 24 Европейския Европейския съвет поиска комисията да представи дългосрочна стратегия за е, първото тримесечие на 2019 година. Но още по-ясно е, регламента за общо управление по член 15 е, създава място за енергиен съюз, ако за това се съгласят двамата законодатели. Това изисква комисията и ние очакваме да има нулеви емисии на, до 2050 година. Като постигне, ако трябва да се споразумеем по общ път, по който да вървим, това не е просто едно практическо упражнение. Това е практическа необходимост. Посланието за основните учени е повече от ясно и е посочено в междуправителствената панел за промени в климата. Ако е, комисията, ние трябва да действаме бързо, ако искаме да има да запазим е, промените в климата до 1,5. Е, визията на комисията определя ясна посока за пътуването за усилията на Европейския съюз, за да се постигнат целите на Парижкото споразумение. Това е най-голямата отговорност на Европейския съюз да поведе и да демонстрира пред всички, че прехода към нулеви е, емисии на парникови газове е наистина възможно и по този начин се създават економически възможности и могат да създадат работни места. Надяваме се, е, че ние имаме солидна изходна точка. Европейския съюз е сред първите в света, за, очертавайки законодателство за промените в климата до 2030 година. Да постигнем споразумение, това не беше лесно, но благодарение на усилената ни работа, на решителността и градивния ни дух, като ние признаваме важната роля на Европейския парламент, ние постигаме такъв резултат. Нещо повече, е, пълното прилагане през следващото десетилетие на стратегията и законодателството на Европейския съюз за климата, трябва да е, доведе до намаление на парниковите газове с 45% до 2030 година. Ние трябва да имаме предвид, че де-факто настояща ни цел е 40% до 2030 година. Но за да го постигнем, е, законодателството е, трябва първо и основно да се прилага, да има ясни действия на място. Държавите членки правят първата стъпка благодарение на националната политика и мерки в техните национални планове планове, в енергийните си планове това трябва да се изпълни в дългосрочната стратегия до 2020 година. Нека бъдем ясни. До 2030 година остава дълъг път. Целите е, до 2030 година ще изискват е, много дългосрочни продуктивни инвестиции. Необходими са повече действия. До 2030 година е, трябва да се постигне до, до 2050 година трябва да се постигне 60% намаление на емисиите. Ние е, трябва да е, засилим политиката си отвъд 2030 година е, с сега искам да се възползвам от възможността, за да изложа нашата дългосрочна визия. Първо, нивото на амбиции. Ние предлагаме Европейски съюз да разгледа климатичната неутралност, а, а именно а, нулеви емисии на парникови газове до 2050 година. От една страна, с такова ниво на амбицията, Европейски съюз ще допринесе за постигането на целта от Парижското споразумение, а именно 1,5 е, е, градуса е, промяна в климата. И по този начин ние ще осигурим устойчив економически ръст, работни места и по-добро качество на живота на всички граждани. Подобен анализ се основава на анализа на много партньори и на е, научни работници. Е, освен това, ИПСС и е, е изготвил доклад за 1,5% промените в климата. Ние възнамеряваме да осъществим публична дискусия. По този начин е, правим разграничение между 8 варианта с различен ниво на амбицията, но в духа на Парижкото споразумение. При един случай имаме 80% намаление, в друг случай 90%, но трябва винаги да се съобразяваме с целта 1,5 е, промя... градуса промяна в климата до 2050 година. Е, трябва да имаме предвид кръговата економика, която да се е, съчетае с категоричен принос от земеделието и по този начин да постигнем неот неутралност на парниковите газове в 2050 година. Второ място, да няма никакво съжаление и във всички варианти нулеви парникови газове трябва да разчитат на устойчив и устойчив доставки на енергия. сградите е, отговаря за 40% от потреблението на енергия, тъй като се има предвид, че е, повечето сградния фонд от 2050 година вече е на лице, трябва е, да се обмисли по, ефективно отопление на сградите. Електричеството може би ще се удвои в крайното търсене. Нещо повече, 80% от електричеството ще се произнася от, оброви, от обновяеми източници, като е, по този начин е, ще се осъществи спестяване в цялата економика. Електрифицирането е път, но има някои области, които не могат да се електрифицират. Ето защо трябва да се търсят е, альтернативи за биогорива. Е, трябва да се търси баланс и в е, селското стопанство, и в горското стопанство. По този начин е, се осъществява декарбонизиране на значителни области в економиката, но винаги е, трябва да обсъждаме, внимателно обсъждаме тези въпроси, защото земята е недостатъчна. И накрая с обновяемите източници ние трябва да имаме предвид, е, че те играят ключова роля в е, е, енергопроизводство, което е енерго... Трябва да се променя поведението. Дали промените ще се отразят положително на економиката, ще създадат работни места, но трябва да признаем, че в някои отрасли е, трябва да има по-големи промени, отколкото в други. Тоест, необходима е европейска солидарност, никой не може да изостава, всичко трябва да бъде социално справедливо и приобщаващо. Европейския съюз и държавите членки трябва да приложат правилна политика, за да се справят с всички предизвикателства. Бюджет, заетост, и изобщо всяка политика ще играят важна роля, за да няма разлики между данните територии. И вече имаме примери за това във връзка с сътрудничеството между регионите. Дискусията трябва да започне, трябва да има приобщаваш диалог между европейските граждани, партньорите и институциите, всички европейци трябва да подкрепят избора ни към климатично нейтрална економика. Тази година, 2019 година, Европейската комисия ще е, поведе интензивни дискусии с тези, които определят политиката и партньорите е, и трябва да бъдат отредени необходимите средства, с активен ангажимент от страна на всички. Ние ще започнем да посещаваме държавите членки и трябва думите да се повърнат в дела. Правителствата ще започнат разговори в формат на съвета и е, на е, среща на върха в Сибил на 9 май на европейските лидери ще определят главните политически насоки. Благодаря ви за поканата да участвам днес във вашето изслушване. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване. Колеги, аз предлагам първо да изслушаме представенията на гостите от първия панел. След това ще зададете въпроси и така ще процедираме. Нека сега да приветстваме председателя на КОП-24, а също така и заместник министър в Полското министерство на околната среда, господин Майкъл Куртика. Thank you very much. Много ви благодаря, дами и господа. За мен е огромно удоволствие тук да бъда сред вас в Брюксел и също така за мен е чест да се изкажа след вас, господин комисар, тъй като дълго време се говори за дългосрочната стратегия на Европейския съюз. Ние положихме много усилия в Катовице, заедно с комисаря. Продължихме работата от Парижското споразумение и постигнахме успех. И това е много важна основа за бъдещето на Европа и нашата климатична политика. Най-напред ще започна с няколко думи за КОП-24. Това беше първата възможна задача за нас, а именно между всички страни в света, всички страни по Парижското споразумение да постигнем споразумение – за целта трябваше всички да проявят добра воля и да намерим начин да постигнем това на КОП-24 и отново да възродим международната солидарност. Защо казвам отново? Защото геополитическата ситуация непрекъснато се влушава това, което беше възможно през 2015 година в Париж, се оказа сега много по-трудно, три години по-късно в Катовице. Така че колективната воля на всички страни да намерят решение и да проявим солидарност. Без това нямаше да постигнем компромис. Разбира се, че това предоставя и правна сигурност за глобалната политика за климата след протокола от Киото, Разбира се, е, процесът ще приключи в 2020 година, така че от 2021 година ще работим с Парижкото споразумение и е, книгата от Катовице. Ще преминем към нова ера на правила за климата. И никой повече не може да се оправдава с това, че не знае как да прилага Парижското споразумение и какво означава това. А именно държавите да изпълнят своите национални ангажименти спрямо о, световните усилия. Така че в Катовице ние всички а, се договорихме за това, че националните ангажименти трябва да се държат и глава относно смягчаването и намаляването на а, емисиите, както и други елементи, разбира се като адаптиране и а, финансови разпоредби. Така че а, е, книгата, правилника, така да се каже, от Катовице, представлява рамката за целия свят. И без съмнение, това е основният резултат от КОП-24. Компромисът е амбициозен и правилата, приети в този правилник, са, разбира се, общия знаменател за всички страни. Така че с помощта на министрите от различни страни, развити и развиващи се, работихме усърдно, постигнахме един баланс с тази книга, в този правилник, с общи правила за всички страни, с гъвкавост и финансова помощ за всички, които се нуждаят от такива. Но бих искал да подчертая, че всъщност идеята е да преминем към една единна обща прозрачна система. Така че това беше изключително важен елемент в Катовеца. Работихме с колегите от Чили, които ще председателстват КОП-25, именно за да има приемственост и съгласуваност на пазарите за въглероден двуокис. Полското председателство предложи да работи по три концепции човекът, природата и технологиите. За целта изготвихме декларация. Започнахме още на първия ден на КОП, като предложихме декларация за солидарност и справедливост. Това беше много тържествен момент на откриването на конференцията. Анджей Дуда, полския президент, присъстваше, както и генералния секретар на ОНЕ Антония Готиераш. Така че справедливия преход е една много важна тема, символична тема. И КОП-24 именно се проведе в Катовеце, може би знаете, че Катовеце е а, така а, столица на един регион, в който живеят около 5 милиона а, души. Това е традиционно исторически а, а, промишлен а, регион, много ниска а, безработица, има много висока а, интегра, а, концентрация на промишленост, на нови услуги а, и региона се намира в преход. Тук искам да отбележа ролята на природата, на естествените резервуари на въглероден двуокис. Има много гори в този регион, което разбира се отразява и върху качеството на живота. Не на последно място, искам да подчертая, че основните технологии могат да ни подпомогнат да постигнем нашите климатични цели, но и същевременно да помогнат за по-добро социално и промишлено развитие. Например, в Польша имаме много проблеми, например, замърсението на въздуха, така че електрифицирането на транспорта, поне за нас, е ключова цел. Така че ние подготвяме нов подвижен състав, например електрически автобуси, както бихме желали до 2025 година в Польша да има около 1 милион електрически електромобила. Така че не случайно КОП-24 се провежда в Катавеце, да не забравяме и другите големи страни, като Китай, Мексико, Индонезия, Великобритания, Франция, Германия. Важен факт е, който е и символ същевременно, а именно да разполагаме вече с конкретни технологии, за да реализираме тази наша визия, как, която комисия Каниете представи преди малко. Ако сега месец по-късно след Катовеце погледнем правната е, рамка, за световната политика за климата. И както комисаря Канията каза, държавите членки вече са постигнали споразумения относно правната рамка за Европейския съюз, така че вече е настъпил момента именно ние да преминем към следващата фаза прилагане, изпълнение. Това е приоритета. Декларираната амбиция да бъде видима. Това е много важно. Не се нуждаем само от технологии. Мисля, че вече разполагаме с такива, но също така трябва да признаем, че се нуждаем от социално признаване. Тоест, обществото трябва да бъде с нас, а не против нас, за да реализираме нашите общи амбиции. Тоест, сега трябва да изпълним тази тези стратегии с видими резултати и първия световен а, преглед а, на режима за Парижкото споразумение и КОП-24 ще се проведе през 2023 година. Сега накратко ще ви представя дългосрочната стратегия. Дискусията започна вече на европейско ниво. Тя не е обвързана само с енергийния сектор, но и с други такива, като например транспорта. Много проблеми има тук, защото в този сектор се генерират най-високия процент емисии, както и в страните на ОИСР, така че много усилия трябва да положим за трансформирането на този сектор. Тук става въпрос също така и за сградния фонд, решенията, които ще вземем в този сектор, ще имат конкретни последствия не само за 10-20 години, но за 50 години напред по отношение на сградите, тъй като това е доста сложен въпрос. А, също така сложен е въпроса и за емисиите от селското стопанство. Полша усилено работи а, по този въпрос, защото ние а, желаем да балансираме нашите емисии и остатъци до средата на века и дългосрочната стратегия, разбира се, ще ни бъде от помощ. Не, въпросът е тук да мислим дали е възможно или не. Всички заедно да създадем агрегирани планове между държавите членки, които да удовлетворят всички ни. Мисля, че тази амбиция ще е свързана с доста инвестиции. Към момента а, разглеждаме средните стойности на тези инвестиции, но трябва наистина добре да помислим кои страни могат да поемат коя част от тази тежест, колко бързо държавите членки могат да напреднат, така че скоростта ще е различна, ще има страни, които ще постигнат целите, именно ами, климатичната неутралност, спомената от комисара Канети, може би те ще постигнат по-скоро. това ще е свързано с економически ограничения, с а, наследство и така нататък. Така че ние трябва да а, разсъждаваме по един солидарен начин, всички да постигнат нивото заложено в стратегията. Защото като се отчитат специфичните ситуации в държавите членки, както и а, различната, различната различните предпоставки, така че за нас е много важно наистина да обмисляме тези въпроси за нашето бъдеще. Полското председателство на КОП-24 участва активно за среща на върха на ОНЕ, която ще се проведе през септември в Нью Йорк. И там, разбира се, ще се обсъдят също тези глобални цели. Така че Европа паралелно на това, разбира се, трябва да постигне своя напредък. Благодаря, господин Куртика. Следващият оратор е господин Марко Менсинг. Той е генерален директор на Европейския съвет за химическа промишленост. Той също така председателства и, и Асоциацията на големите индустриални сектори. Така че, господин Менснинг, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че имам възможност да говоря от името на промишлеността в Европейския парламент. Аз представлявам СЕФИК, но днес съм и представител на СПАЙЕР, публично частно партньорство в рамките на Хоризонта 2020. Много се радваме, че имаме възможност да представим нашата работа. Ние активно работихме с комисията от за дългосрочната стратегия и работихме с Брюкселския университет и Томас Минкс да помогнем на комисията и да дадем нашия принос за изработването на тази стратегия. Както виждате, в съобщението на комисията са включени много различни гледни точки и е отчетено участието на много заинтересовани страни. Това, което се опитахме да направим е да очертаеме ясна картина на очакваното от нас. И ще се спра на няколко проблеми. Необходимо е да имаме един микс от различни процеси, като се наблегне на ролята на водорода, улавянето и съхранението на въглерода и преработването на онези емисии, които не могат да бъдат регулирани по други начин кръговата економика трябва да стане част от цялостната нисковъглеродна економика и и по-специално в химическата промишленост това означава наблягане на ролята на рециклирането. Разполагаме с 10 години за да постигнем резултати. Това ще бъдат 10 решителни години и за това ще трябва да да осъществиме 10 ключови проекта, а като, като, като цяло промишлеността има нужда от 20 години, за да може да включи и управлява новите процеси. необходимо ни е ние така много широка помощ. Но за да препреминеме към пълно електрифициране, ще ни трябва много много добро, много, много дълго време, като същевременно обаче е необходимо да направим всичко възможно за запазване на разумни цени. Знаеме какви са целите, знаем какви са технологиите, имаме пилотни проекти, но не знаеме откъде ще получиме инвестициите и как иновациите ще се приложат в Европа и ще бъдат постепенно усъвременявани. Ако, ако искаме промишлеността да бъде ниско въглеродна, трябва да е, помислиме също така по какъв начин да управляваме вноса, износа и по, по начин по който да запазиме своето място на световните пазари. Е, не, не, необходимо е, е интегриране на секторите, примерно. Е, въглерода и е, въглеродния моноокис от е, е, отрасъл стомана трябва да, да може да бъде интегрирана в други промишлени отрасли. Но имаме е, от, е от една страна фонда за новации, но е, трябва да се намерят и допълнителни инвестиции преди да се постигнат резултатите и да получиме плодовете от втория план Юнкра. в, обла... в с, по, с последните резолюции на Европейският парламент се изисква при, а, про преминаване а, на ново ниво и Надяваме се, че Европейската комисия, си следващата Европейска комисия, е, ще, работи, ще работи много повече за създаване на един единен план, който ще е, обединява но, е, новаторството с промените в промишлеността и търговията. Иновациите трябва да се е, развиват, да се прилагат пилотни е, проекти и би, бихме искали в е, следващата ви проекто резолюция да се да, да се създаде една рамка с изпълнението на проектите, които ще ще въведат иновациите на основата на въглеводород, за да както да има и, при, и приканване към глобални а, инвестиции. Е, разбира се, може би ние бихме могли да се превърнем в е, канарчето, което е, е алармата и защитата в въглешните мини както и необходимите технологии за свързване на различните сектори. И не на последно място, също така да има достатъчно средства за извършване на пилотни изследвания, за да можем ние да изиграеме своята роля в енергийния преход, но за да, за да можем това, да постигнем това, трябва да можем да имаме възможността за създаване на нови продукти, а не тези продукти да, да, да трябва да бъдат внасени от чужбина. Така че надяваме се, че новата Европейска комисия ще вземе всички необходими мерки за получаване на необходимите инвестиции за следващите 10 решителни години. Сега, благодаря господин Менсник, сега давам думата на господин Бенджамен Дени, който е консултант към Европейски Българската конфедерация на профсъюзите в областта на енергетиката и климата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Като организация на синдикати, която представлява 90 национални конфедерации от 40 европейски страни, е, ние представяме и 10 е, европейски отраслови организации. Ние приветстваме дългосрочната стратегия, е, изложена в документа, който обнародва Европейската комисия. Първо, защото ние смятаме, че в този документ се съдържат амбициите на Европейския съюз във връзка с промените в климата и климатичната наука след споразумението от Париж. Както виждате, след дълго и демократично обсъждане с нашите членове, ние приехме официална цел за целия Европейски съюз, а именно необходимостта да се постигнат нулеви емисии до 2050 година. Както можете да си представите, в организация, която представлява наемни работници от всички отрасли, от всички държави членки на Европейския съюз, това е предизвикателство, но е, въпреки разногласията, които могат да съществуват между членовете, има едно общо съгласие за необходимост от неотложни действия, защото промените в климата са на лице, т.е. спешно трябва да се предприемат е, действия. Но първо искаме да изразим първата си резерва във връзка с дългосрочната стратегия, публикувана от Европейската комисия. Ако целта на дългосрочна стратегия е да вдъхновява, да насочва действия, то ние не разбираме защо от самото начало се заявява, че каквито и да са резултатите от изчисленията, каквото и да показват те, няма отново да подновим дискусията върху целите до 2030 година. Ние знаем, че с настоящите политически инструменти ние няма да постигнем резултатите, които да са в духа на научните резултати и на целите от Парижкото споразумение. Защо тогава продължаваме да работим с такива инструменти? Като синдикати ние не искаме полумерки и искаме действия, които допроменят статъквото още сега, да постигнем онова, което искат европейските граждани, е, онова, което хората по улицата всеки ден в Европейския съюз искат. Е, приветстваме дългосрочната стратегия и поради друга причина, е, защото в по-голяма степен се признава анализа на социалното измерение на процеса е, за постигане на нисковъглеродна економика. Посочва се целият потенциал на прехода към нисковъглеродна економика в отрасли като строителството, зелени работни места, обновяеми източници и така нататък съвсем основателно се посочват сериозни конкретни предизвикателства във връзка с унищожаване на работни места в отрасли, където печалбата от нисковъглеродната економика няма да бъде гарантирана или поне по-трудно ще се гарантира показва, че тези предизвикателства и цената им не се споделя еднакво от различните региони. Ние приветстваме този факт. Според нас това е основен напредък в сравнение с пътната карта до 2050 година. Приветстваме и факта, че конкретни инициативи, като например платформа за региони в преход, ще продължават да съществуват. Третата причина, поради която приветстваме документа, е фактът, че тази стратегия е вид е, документ е, е, за политика с цел нисковъглеродна економика. Много въпроси все още остават, но ние не можем да приемем отбранителния подход, към който се придържаха някои от дълги години насам. сам и е, понякога е, изхождат от е, късогледи съображения е, за конкурентоспособност. Трябва да изберем е, по-скоро нападателни инструменти, отколкото отбранителни такива. Както казах, е, все още остават въпроси, на които искаме да се спрем. И първият от тях е свързан е, с е, нови нисковъглеродни технологии. В пътната карта се казва, че ако Европейския съюз иска да бъде въглеродно неутрален до 2050 година, трябва е, бързо да разработи поредица от е, е, технологии, за да се намали потреблението на въглерод в определени отрасли, където иновациите са същински необходими. Това всъщност не е нищо ново. Поне от 10 е, години знаем, че трябва да се въведат цяла поредица от нови технологии. Примерно по CCS още преди 10 години комисията посочи CCS като основна технология за намаляване на въглерода в европейската економика. Но 10 години след това се признава, че няма е, промишлен мащаб, когато CCS се прилага в Европейския съюз. Тоест, задаваме въпроса защо? Защо е това закъснение? Защо се прилагат технологиите с закъснение? Онова, което виждаме в документа на комисията е, че продължаваме да правим това, което се прави така или иначе от е, едно десетилетие. Тоест, е, заделят се средства, за иновации, но има а, разногласие във връзка с а, усещането за неотложност. А, това се посочва и в документа. А, е, има от една страна цел за пълна отмяна на въглерода в економиката, а от друга страна в главата за иновациите се твърди отново, че иновациите ще се стимулират чрез различни програми, е, т.е. частния сектор и пазара трябва да постигнат желаните резултати. Ние не смятаме, че несигурността е свързана с чувството за неотложност, посочено в първата част на документа. Трябва да имаме е, иновации, които да са преломни. С други думи, е, тези технологии, чрез които няма да се потребява въглерод в Европейския съюз, ще се прилагат своевременно. Това е свързано с факта, че тези технологии все още не се прилагат, поне в Европейския съюз. И може би тук трябва да повдигнем въпросите, които вече са повдигнати в документа. Е, като например закона за конкуренцията, държавните помощи, как да бъдем сигурни, че средствата, които Европейския съюз ще е, предвиди за е, програми за иновации в частния сектор, ще доведат е, до конкретни действия в промишлеността и създаване на работни места в рамките на Европейския съюз. Ние се страхуваме, е, че това може да бъде просто една юнашка версия за определени дружества. Ще им се отпуснат обществени средства. Те ще развиват промишлено производство в тази част на света, където пазара се развива. Друг е, повод за тревога е стратегията срещу енергийната бедност. Вероятно, е, знаете, AUTC е част от платформата. Енергийната бедност е основен повод за безпокойство за нас. Както знаете, 10% е, от потребителите в Европейския съюз не могат да отопляват жилищата си както трябва. Но в стратегията не се работи по този въпрос. В стратегията се казва, е, социалните въпроси трябва да намират разрешение чрез системата за социална защита. Този отговор е странен. Защо? Първо, защото от години насам виждаме, че цената на електроенергията и е, съответните данъци и екцизи по тях, които се плащат от домакинствата, непрекъснато растат. А ако сравните тази тенденция е, с е, тенденцията с наличния доход, ще видите, че двете криви не се движат по един и същи начин. Освен това, в доклади, като например доклада, публикуван от Google през ноември 2018 година, а именно настоящата политика на Европейския съюз в областта на климата, която се прилага от държавите членки и от Европейския съюз, е довела до последици свързани с разпространението на енергия, която засяга основно домакинствата с ниски търговски доходи. Когато четем стратегията, ние разбираме, че са необходими значителни инвестиции, е, за да няма въглерод в економиката и в енергийния сектор в Европейски съюз. Примерно, е, според някои сценарии, е, трябва да се увеличи възможността за съхранение на въглерод в Европейския съюз, но в документа в документа никой не показва колко ще струва това и как тази цена ще се сподели, как ще се сподели цената между частния сектор и домакинствата. Това е много важен въпрос. Днес и във Франция, и в Белгия, но и в е, други държави членки. И е, мога да ви кажа, че това е конкретна и основна тревога. Много е важно е, тези въпроси да бъдат е, обект на анализ за дългосрочната стратегия. Въпрос е, е как ползата от всичко това се споделя от цялото общество. Не е необходимо да отслабваме или да отлагаме постигането на ниско въглеродна економика. Това е нещо спешно. Тъкмо обратното, ако дадем възможност да се ускори нисковъглеродната економика или ако съответно, ако пренебрегнем този въпрос, ще се справим пред социална съпротива. С други думи, политиката, която развиваме, трябва да бъде в духа на целите от Парижкото споразумение. Ще се радваме да продължим разговора върху това как да се прилага тази стратегия, така че е, да отразим резултатите от науката и да бъдем социално справедливи. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за това, че дойдохте да изложите тук мнението на синдикатите. Okay, we move to the Колеги, нека да преминем сега към вашите въпроси към участниците от първия панел. Вече има записани. Първият е господин Лиза. Една-два минути. Господин Лиза? Можем ли да позволим на господин комисаря да направи коментари по чутото от ораторите, защото той трябва да напусне. Да, благодаря ви съвсем накратко. На Аз от години работя а, по климатичната политика. Когато хората казват, че трябва да се увеличат целите, искам да кажа след. Без, безсмислено е да се увеличават целите, ако няма нищо те не са подплатени. Знаете, в регистъра на ООН се прави така. Или пък вие може да а, сравнявате а, националните планове на страните и тези, които а, заделят средства за развойна и научна дейност. Така че ако вие нямате политика, колкото и да искате, можете да си определяте някакви цифри. Това е първото, което искам да кажа. Разликата между Европейския съюз и останалите е, е, участници е, че ние имаме и цели, и политики за постигането на тези цели. И това е амбицията на парламента. А именно, ние постигаме всъщност нашите е, цели за намаляване на емисиите, защото имаме конкретни политики. Тоест, нека да определяме цели, и за целта да разработим политики. Разбира се, че е трудно а, целите да бъдат постигнати. Както вече казах, от 2009-2017 година ние сме намалили емисиите с 22%. 0,08% годишно е била скоростта. 23 процента бихме желали да е през 2300 година. И ние ще отвоим скоростта. Така че към момента много държави членки не изпълняват тези цели. И съответно целите за а, енергийна ефективност. И те се го знаят. Но и следващата комисия трябва да гарантира наистина изпълнението и прилагането на политиките. Няма смисъл да се увеличават целите. Знаете, че през 23-та сме предвидели клауза за, за преглед. Тоест тогава ние ще можем да променим политиката. И тогава вече съответно целите да бъдат съгласувани с политиката. Аз наистина съм горд, че Европейският цел, а, съюз е заложил амбициозни а, а, цели, но аз съм още по-горд с това, че Европейският съюз е създал амбициозни политики. Така че ние наистина можем да бъдем по-амбициозни. Когато правителствата решат, че ще преминем към климатична неутралност, това ще стане, ако ние прилагаме нашите политики. На второ място искам да спомена регулираните цени на пазара. Да, опитваме се, доколкото това е възможно. За домакинствата. Защо го правим? Обаче все пак бихме желали да има и конкуренция на пазара. Тогава цените може да са по-ефтини. Ако няма конкуренция, значи как ще намалим цените? Регулирните цени не могат да бъдат насочени към други, които не се нуждаят от тях. Но това се получава. Сега, какво означава енергийна бедност? Енергийната политика всъщност има подпомага енергийни ефективни домакинства и предоставя помощ на тези, които се нуждаят от нея. Дали регулираните цени са част от социалната политика? Може те да бъдат включени. Това е вариант. Така. И последно, важно е тази стратегия да се превърне в основен елемент в предизборната кампания на вашия парламент. Тоест, хората нека да бъдат включени, нека всички да се позиционират някъде, да видят политическите партии да разгледат този проблем. Как, какво ще предложат те? И тогава ние можем да ускорим работата си. Но много е важно наистина тези реални проблеми да се обсъждат сега на предизборната кампания. Извинявайте, обаче трябва да напусна. Много ви благодаря, господин комисар, за вашите коментари, за вашата презентация. А сега господин Лиза има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар и благодаря на останалите оратори. Аз приветствам документа на комисията, макар и наистина той да е много амбициозен. Все пак не говорим само за въглеродна неутралност, а за климатична неутралност, което е още по-амбициозно. И комисията говори за нетна, нетни ползи, т.е. един милион работни места ще бъдат създадени, ако се стигна до тази климатична неутралност. Сега, комисаря си замина обаче. Има и други представители от страна на комисията и имаме нашите гости също така. А, какво е вашата позиция? Това е неоспорима цифра ли е, защото в моята политическа група ние така имаме някои съмнения. Как сте стигнали именно точно от тази цифра и един милион допълнителни работни места? Може би е по-малко или може би пък повече? Какво експертите смятат относно а, това предложение? Благодаря. Uh, we have with us the Director General from the Commission. Страна на комисията, господин генерален директор, вие ли сте? Ще отговорите ли? Може да ни се присъедините тук отпред към нас. А, господин Лиза, благодаря за вашия коментар. Господин Бланко Лопес. Eh, благодаря. Мисля, че обективно погледнато, комисията и Европейския парламент по време на своя мандат наистина си направи, си свършиха работата. Поеха ангажименти и постигнаха цели, които наистина са в съзвучие с борбата с, срещу климатичните промени. Ние така де, действаме малко неконформистки, когато а, си поставяме цели, които са много амбициозни. И когато си поставяме за цел да постигнем без, не, а, безвъглеродна економика и, или нулева, нулеви емисии. Когато говорим за възобновяеми източници, по време на мисии тук казахме, че нашите цели за 2030 трябва да бъдат минималните цели. Тоест, за това трябва да увеличиме спада до 2023. Т.е. да бъдем по-амбициозни, да вървим напред. Въз... Възможно е да постигнем целта, защото, както каза и представителя на профсъюзите, възможно е, е, е цената и разходите да спаднат много по-бързо, отколкото го предполагаме. И второ, енергийната бедност. Не трябва в Европа да има едно домакинство, един гражданин, който да не може да си позволи отопление. Тоест, е, цялата тази стратегия не може да се изпълнява, ако се дискриминира някой. Господин Лайнен, искам да благодаря господин Куртика за Катовица Вярвахте ли в началото, че ще постигнете такива резултати? Сега по нашата тема дългосрочната стратегия. Тя, разбира се, ще трябва да се прилага за целия свят, не само за Европа. И мисля, че документа от Катовеце точно това цели, ако може да поясните. Дали сте предвидели наистина някакви последващи стъпки, а именно по отношение на дългосрочната стратегия. С интерес и слушах презентацията на сектора. Така доста конструктивни ми се струват техните предложения. Въпреки това, поглеждайки към Китай и виждайки какво те правят, а, поглеждайки към 2025 година, а, те имат вече ясна стратегия, а пък а, произведено в Европа 2030 година, какво ще покаже? нови технологии, химичес, химически технологии. Всъщност китайците взеха от нас автомобилните акумулатори, слънчевите батерии и т.е. те ги внасят от нас, но те ги доразработват. А вие казахте, че е въпрос на принцип Генерална дирекция а, търговия и конкуренция да бъдат по чапката на Генерална дирекция Климат. Не знам сега комисията какво смята, как ще променим политиката си. Ясно е, че се нуждаем от промишлена политика. Наблюдавайки протестите, които се провеждат около нас навсякъде, мисля, че че синдикатите също трябва да изготвят собствена стратегия. Да, нуждаем се от климатична стратегия, но се нуждаем и от социално балансирана стратегия. Защото кой ще плати за този преход? Нали, трябва да се набавят нови коли, чисти коли, а, жилищата да бъдат а, преструктурирани. Кой ще плати за това? Тоест, ние ще имаме нови стратегии, но нали, трябва да има баланс. Така че държавите членки трябва тук да встъпят. Тоест, нуждаем се от енергийна политика, климатична политика, но всичко това трябва да бъде координирано. В крайна сметка и комисията също така. Надявам се, че ми ще ни помогне, за да наистина разработим нова система за финансиране, защото се нуждаем от пари за целта. Благодаря ви, господин Гилбранди има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също с удовлетворение се запознах с документа на Комисията за обосрочната стратегия. И е, това е наистина много полезно да знаем къде ще бъдем през 2050 година и да знаем какви ще бъдат резултатите. Много е важно това. Но връщайки се сега към а, настоящето си даваме сметка колко е трудно това. През 2017 година емисиите се увеличиха в ЕС. Не знаем още данните за 2018 година, но ще се очудя, ако спада е голям. Виждаме, че излизане, колко е трудно а, напускането от въгледобивния сектор в Германия, а, 2028 година дълъг е пътя, но решенията трудно се взимат и виждам в собствената ми страна, в Нидерландия, колко трудно се прилага политиката за климата в момента, защото се нуждаем от конкретни мерки. Тогава си даваме сметка кой за какво ще плаща. Много внимателно изслушах презентациите на всички гости, комисаря, каза, че по-високите цели се нуждаят от нови политики. Съгласен съм. Господин Менсинг спомена големите инвестиции в бъдещата инфраструктура, от която се нуждаем. Господин Дюни каза, че се нуждаем и от спешно от социална иновация. Така че финансовата част от европейските политики, разбира се, те са заложени от МФР до 2027 година. Точно тази година всъщност трябва да вземем решение именно за това, именно през едните 10 години, какви ще бъдат нашите разходи над милиард и половина евро. Така че въпросът, който зададох и на пленарно заседание е дали да не погледнем още веднъж предложението за МФР, контекста на дългосрочната климатична стратегия, за да видим, че нещата наистина са солидни, защото ние можем да продължим да инвестираме в елементи, които не са в синхрон с климатичната политика и мисля, че това няма да е, да е добре. Така че това е въпрос към всички ми, включай и Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря, председател. Радвам се, че има дългосрочна стратегия, защото съм съдокладчик за управлението на енергетиката. Ние ще се опитаме да бъдем много амбициозни, що се отнася до целите е, и възобновяемите. Но важното е как тази стратегия ще се осъществи как държавите членки ще постигнат самите цели. От друга страна обаче си казваме, можехме да бъдем по-амбициозни в Европейския съюз, що се отнася до целите за 2030 година. Трябва да а, си поставим цели като 45 и мем 60%. Същевременно ключовите думи са, е, са следните. От, отговорност, последователност и целенасоченост. Но, от друга страна, виждате колко млади хора в момента е, демонстрират е, за е, защитата на околната среда, за борбата с климатичните промени. Така че ние трябва да бъдем отговорни. Виждате какво плават, правят младите в момента в училищата. Амбициите. Да, трябва да има по-амбиционни инвестиционни планове. Но от друга страна обаче е, сме е, блокирани так, до известна степен от така нареченият 3% дефицит, т.е. от изискванията трябва да се приспаднат всички инвестиции, които са свързани с климатичните промени. И трето, вноса и износа. И също така възможно е, да, необходимо е и да премислиме е либералната си визия за света, защото колкото повече се е, има мобилност, толкова повече замърсяване. И още нещо. Бедността, енергийната бедност. Без е, разрешаване на този проблем без производството на превозни средства за, с нулеви емисии, няма да постигнем целите. Тук става дума не само за бъдещето на света, но и за бъдещето на Европа. Следващо. Истина, uh, Наистина, моля ви да се придържате към времето. Моля ви, нямаме много време. Нека да се е, фокусираме върху въпросите към нашите гости. Ще имате дискусия относно резолюцията след изслушването. Моля ви, колеги, нека само да задаваме въпроси към нашите гости. Една минута за всеки. Госпожа Дали, имате думата. By... Благодаря, госпожо председател. В началото още искам да кажа, аз се отнесем положително към плана за действие на комисията. Целите за нулеви емисии на въглеродни двокис. Но за да постигнем това, трябва да дадем власт на гражданите, трябва да, из, да извършваме действия в енергетиката, транспорта, промишлената политика, финансите, научните следвания, социално финансиране, е, поне по време на прехода. Това е много важно. Тъй като има представител на комисията и чух това, което каза комисаря, че трябва да се улавя и съхранява въглерода и че той играе ключова роля. Имам въпрос към комисията е, за сега ССС не се развива в очаквания мащаб. Комисията възнамерява ли в най-близко бъдеще да предприеме нещо, за да се постигне желаното отражение? Към господин Куртикан тъй като е, председателя на КОП-24 знаем какво става. Държавите членки имат различна политика, особено когато говорим за промените в климата. Когато сведем нещата до законодателството, като председател на КОП-24, е, как ще обедините е, държавите членки, които напредват? Защото тези, които напредват сред държавите членки, трябва да приемат такава стратегия и да е, изпълняват съответните действия. Как ще засилите усилията между държавите членки, за да има партньорства между правителството правителствата, частния сектор и е, гражданското общество. И накрая – Европейския парламент неколкократно и по различни досията е подчертавал необходимостта от създаване на фонд за е, преходния период. Е, говорим и за промишлеността, и за синдикатите. Тук говорим за трансформативни действия, но е, това трябва да бъде в необходимия дух, в духа, в който ние водим преговори по законодателството. Как сте готови да привлечете всички партньори, по време на прехода съответното е, промишлено производство и съответните синдикати. Председателката, въпросите ви, госпожо, дали са почти философски? Надявам се, че в отговорите ще се е, отговорите ще бъдат кратки. Отговорите на философските ви въпроси ще бъдат кратки. I will not disappoint. А, аз няма да ви разочаровам. Имам три конкретни въпроса. Първо към господин Петричанов, второ към господин Кучкай и накрая господин Месинг. Първо, господин Петричанов, представител на Европейската комисия. Неколкократно сме говорили, вие непрекъснато казвате, минус 40% е чудесно за Париж. Знаете, че ние изобщо не сме съгласни с това, но един въпрос. Бихте ли ми обяснили как разработвате модела си? През 2011 година комисията каза, за да стигнем до минус 80% до 2050, минус 40 40 до 2030 пъти е точно е, целта, която трябва да постигнем, за да се оправдаят разходите. Знаем, че събитията се развиват много по-бързо, отколкото очаквахме. Цените на обновяемите източници увеличава. Така е, дори при минус 40 ние се развиваме по-бързо. Но комисията казва, през 2050 трябва да бъдем климатично неутрални. Така че е, трябва да стигнем повече от минус 40, когато се споразумяхме през 2011, но се прие през 2014, една година преди Париж. Как с този модел продължавате да твърдите, стигаме минус 40% оправдаване на разходите, Просто си губим времето. Просто не мога да разбера. Следващия въпрос. През септември, когато се обърнете към генералния секретар на ОНЕ, какъв ще ви бъде отговора? Той настоява за по-силна амбиция. Какъв ще бъде европейския отговор? Ние, имаме, ние обсъдихме чудесен път на карта, чудесна дискусия през май месец. Ще удовлетворите ли генералния секретар на ОНЕ? Е, с удоволствие очаквам да чуя какво ще стане. Господин Менсих, чух е, дневния ви ред за промишлеността. Почти можем да се съгласим с вас. Знаем, че много неща трябва да станат междувременно, но само един път говорихте за регулаторна промишленост, е, рамка за промишлеността, повече пари за инвестиции в промишлеността. Много неща иска промишлеността, но винаги става въпрос за пари. Те ви питам, какво ще ни дадете в замяна? Вие съгласни ли сте, е, че нашата цена за въглероден двокис е най-висока, т.е. да поемете вашия дял, а не гражданите да плащат? Вие ще поемете ли вашия дял? за да няма само искания от страна на промишлеността. Да сме сигурни, че ние ще плащаме най-високата цена за въглеродния двуокис или за стратегия за нетоксична среда в Европейския съюз. Това искаме да чуем, а не само да искате и нищо да не давате. Uh, да, госпожо председател, съгласете се, че казах нещо ново. Да, това, което не беше ново, че все пак не си спазихте времето. Аз не можах е, да си спазя времето и да ви кажа нещо ново и да ви изненадам. Председателката, да, и аз това казвам. Запазете си речите за кампанията. Предстоят изборите. И Комисария каза, запазете си част от дискусията и за гражданите, и за вас. А, така че а, госпожа Годеланд сега има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на изказалите се. Като съдокладчик по е от името на социалистите и демократите по ЛТС. Тази дискусия дълбоко ме удовлетворява. Присъединявам се от казаното от комисията, че е, до сега са направени много хубави предложения. Стратегията съдържа чудесни предложения. Искам обаче да кажа на комисията, от, критиката ми е, че вие е, не посочихте остри цели до 2030 година. Точно това е залога. Искам да чуя защо комисията е, толкова се колебае. Мисля, че би било по-предвидимо за промишленото производство, ако можем да посочим по какъв път ще тръгнем да не, да не си изразим мнението твърде късно, късно и да и промишлеността да изпадне в затруднение. Аз не мисля, че комисията е против това. Тък му обратното. Тък му обратното. Мисля, че вие се страхувате от съвета. Това е проблема е, защото когато започне спор, те не искат да се завишат амбициите до 2030 година, вие трябва да получите помощ от Европейския парламент. С други думи, комисията и парламента да приемат правилното поведение. Това ми е въпроса. Искам да благодаря на господин Кътике за, онова, за организацията на КОП-24. Организацията беше чудесна, вашата роля беше много важна и наръчника с правилата е чудесен. Но за бъдещето са важни амбициите. Затова ще ни бъде интересно да чуем е, как според вас можем да упражним натиск върху Европейския съюз, за да е, има по-амбициозни цели за бъдеще. Госпожо Мец, благодаря. Благодаря за направеното изложение, за идеята за това, че трябва да има дългосрочен стратегически план. Това е нещо чудесно. Ще бъда кратка, за да наваксам част от загубеното време от колегите. Те все пак казаха много хубави неща. Бяха посочени 8 въпроса, основно към комисията. И винаги има поне 10% ядрена енергия. Няма един сценарий с 100% обновяеми източници. Нито един вариант без ядрена енергия. Нито един анализ без ядрена енергия. Това е много сериозна грешка. Дори не се споменава вариант без ядрена енергия. Защо така? нека предвидим поне един вариант без ядрена енергия с всички последици от ядрената енергия. Не е необходимо да ги излагам тук. Това е единствения ми въпрос. Председателята, благодаря госпожо Мец. Бяхте наистина много кратка. И накрая господин Делс. Една минута само. Благодаря. Съвсем накратко. Въпрос към комисията. Това ли е правилният подход? Това ли е подхода. Някои от вас може би няма да участват в европейските избори през май. Да, може би ние не. Да, да, въпросът е националните дискусии, политическите разговори, които можем да проведем в съответните държави членки, може би ще са различни от дискусията, която ще проведем днес. Господин Котекан, много силно впечатление ми направи това, че ние посетихме едно и също място в Полша. Ние бяхме делегати от Комисията на околната среда. И е, из, извинете, извинете, говоря за Полша, защото вие сте тук, но това се отнесе всяка държава членка. Но всъщност как да премостим е, е, пропаста, как да привлечем гражданите на наша страна? Вие казахте, че това е основна съставна част и е така трябва да признаем, има популизъм, които използват страховете на хората, огромните средства, които трябва да се разходят, огромните дейности, които трябва да развием. Трябва ни политика, политическа подкрепа. И предварително е, благодаря на всички вас, които ще се кандидатират на европейските избори. Ако повдигнете тези въпроси, ще сме ви много благодарни. Председателката благодаря. Скъпи гости, доста въпроси ви бяха зададени. Някои от тях наистина са много сложни. Днес имаме и още един панел, така че ако обичате, бъдете кратки. Бъдете кратки, опитайте се да обобщавате с няколко думи. С няколко думи е, някои възможни отговори. Да. И накрая, за накрая ще оставя комисията. За накрая ще оставя комисията. Първо, господин Кучиян. What a very complicated uh, task that you have. It's a very interesting discussion. Thank you very much for all your questions. Благодаря ви. Много интересна дискусия. Благодаря ви за всички въпроси. Тази сделка, която говори е, господин депутата, нова ли е или е своевременна? Това е въпроси към политиката за климата. Ако искате да сте нови, ви трябва повече време. Ако искате да сте бързи, то тогава трябва да се придържате към старото. Та, в този дух ще бъде доста сложно да получите нови отговори, е, които легитимно да се впишат в политиката, ако не си предвидим време за това да обмислим докъде можем да стигнем и докъде са готови да стигнат нашите общества. Вече се спомена, благодаря на колегата госпожа Ривази, е, която спомена въпроса за отговорността, последователността. Тя категорично настоя на тази отговорност. Мисля, че е напълно права. Но това, което аз наблюдавам, но е, може би това е само на улиците на Западна Европа и в по-малка степен на улиците в Източна Европа, има две неща на улицата. От една страна хора с жълти жилетки, а от друга страна е, тези шествия за климата. Как да съчетаем тази различна политическа гледна точка за нашето бъдеще във връзка с политиката, с политическото бъдеще и с бъдещето на климата? Това са въпроси, пред които сте изправени и вие, защото има избори тази година. Това предизвикателство наистина е много сложно. Трудно ще се справим с него. Повечето от вас, благодаря господин Лизе, господин Лайнен, господин Бланко Лопес, Госпожо Дали също така спомена спомена необходимостта да се вземе предвид справедливия преход. Аз мисля, че онова, пред което все по-често сме изправени, е не само въздействието, Примерно, е, е, трябва да очертаем въздействието в промишлени райони. Силезия. Силезия е промишлен район. Трябва да помогнем на хората да преминат е, от работа в промишлеността към нови работни места за в бъдещето. Това е една част от едно от един от аспектите на справедливия преход. От друга страна, е, е, всяка промишленост, която потребява енергия. По-важно обаче е цялостната конкурентоспособност на економиката на Европейския съюз. Спомена се промишлеността. Е, какви иновации в климатично неутрално общество? Какъв е пътят до климатично неутралното общество? Това е въпроса и как това ще допринесе за конкурентоспособността на европейската економика. Много неща вече стават и вие сте напълно прав. Когато вием как, какво става с обновяемите източници, Пет от шест производители на, на волт табла са в Китай. Пет от производителите на ядрени централи са в Китай. 95% от електрическите автобуси се продават в Китай. Други думи, трябва да помислим как да съчетаем всички тези аспекти, как да ги включим в една последователна политика в областта на климата, възоснова на социални, индустриални и екологични цели, цели свързани с климата. Е, именно това трябва да кажем на нашите граждани. Именно е, това трябва да бъде визията, която да изложим пред гражданите за обществото. Какво ще бъде обществото през втората половина на 21 век? Ако започнем да приказваме за себестойност, е, за това, че фактурите ще поскъпват, сметките, които ще получават хората, ще нарастват, защото енергията поскъпва, тогава ние е, не постигаме целите си. Ние не можем да предоставим на хората положителна визия за обществото. Общество, което да е климатично неутрално и което да отговаря на а, е, тяхното мнение за качество на живота. Как те си представят качество на живота. Това ни предстои. Дискусията няма да е лесна, но е, тя е необходима. Справедливия преход е, не е свързан само с е, социален баланс. Трябва да има и промишлена политика, как да съчетаем нещата. Това засяга обаче и регионалната политика. Когато говорим за 1 милион работни места, действително ние можем да обсъждаме цифри. Аз е, не съм способен да обсъждам цифри. Комисията предлага цифри и ние можем да им хвърлим едно око, но ако се създадат един милион нови работни места, възниква въпроса какво ще бъде регионалното разпределение, къде ще се създават работни места и къде ще се загубят работни места. Това е част от предложението на госпожа Дали за фонд за справедлив преход – трябва да имаме предвид това, е, трябва двата аспекта да бъдат неразривно свързани. Не можах да отговоря на всички въпроси, защото е, дискусията е много пространна. Не на последно място искам да кажа, че аз се гордея с резултатите от КОП-24. В Полша ние се гордеем, че организирахме тази конференция в Катовице. Потърсихме компромис на глобално ниво. Глобалният път за политиката в областта на климата за в бъдеще. Създава се рамка, петгодишен цикъл. Петгодишен цикъл – Настоява се за такава дискусия. Целият свят настоява за нея. Не само Европейския съюз. Всички настояват за нея. Това е основният принос на Катовица към днешната дискусия тук в Европейския парламент. Председателката, много благодаря. Благодаря. Господин Бастер. Благодаря. Ще бъда много кратък за един милион работни места. Да, много подобни цифри бяха посочени в през последните 10 години. Не мога да ви кажа друго. Ако разбира се, този този, този преход а, трябва да включва и а, а, а, модел Made in Europe. А, да, да. Нашите китайски колеги имат друг модел, а, арабските ни а, производители ще продават в Индия и така нататък. Господин Хайкаут, ние ще инвестираме масивно, защото във всяка нова стратегия от Европейският съюз инвестициите идват 20% от държавите членки, 80% от частният сектор. Така че това е един пъзъл, който трябва да решиме и да ако искаме електрифициране в цяла Европа, как да го направиме без да увеличиме цените и за гражданите и за промишлеността. Това наистина е един огромен проблем, който все още не сме решили. В, в момента сме в началото на процеса. Имаме 10 години да решиме този проблем. Е, пъзъла е огромен, но ще е един проблем, който трябва да решим с държавите членки и комисията. вече трябва да, разбира се, да, да, да видим кои технологии са а, необходими и са подходящи за, доста, за дадени региони. И нещо имайте предвид, че ще става дума за цялостна реконструкция и промяна на промишлеността в Европа. Нещо, което не е правено до сега. Тоест, нищо от това, което съществува като структура днеска, няма да съществува през 2050 година а, а логиката на интегрирането на промишленост промишлен, на промишленостите е да се комбинират у нези, които не са били комбинирани до сега. Т.е. нещо, един модел, който не съществува. Така че за, за това искаме ние инвестиции. Ние не искаме вие да плащате за бъдещето, а ние искаме да постигнем това. Цел, целта не е да целта не е да, да гражданите да плащат, обществото да, да плаща и хората да излизат да протестират на улицата. Но ние нямаме все още а, решение. Но нека не, не, нека не забравяме, че просто нещата ще бъдат съвсем различни и е, ще трябва ние да решиме една, един пъзъл в един нов свят, глобализиран свят. Ще се, ние се опитваме да, да намираме а, е, но при всички но ние сме убедени в едно, че трябва да започнем, трябва да започнем с едни пилотни проекти, които да бъдат 10 или 20, на които да за да можем да покажем и да убедиме промишлеността, че може да се постигне и за да можем всички постепенно да вървим напред след това. Ще е, отговоря на френски родния ми език. Що се отнася до заетостта? а, ние не правиме економически а, модели е така просто а, по Аз не мога да отговоря защо точно тази цифра от 1 милион работни места. Но отраслите, които трябва да бъдат нисковъглеродни, се се, се променят и за съжаление това са обаче точно у нези отрасли, където е, изчезват работни места, където се въвежда е, автоматизация, роботика и така нататък. За, за това трябва да има е, комбинирани политики. Заетостта не е свързана само с тех, тех, технологиите, които ще прилагаме. Е, заетостта зависи от цялостния економически модел. Нека не забравяме, че примерно отрасъла е, вол, е, е, съоръжения беше е, е, катастрофа, беше е, ужас за е, заетостта в други области, като слънчевит, слънчевите бат, или вятърните турбини е, има делокализиране на промишлеността, защото някои твърдат, че дори е, излиза по-ефтино самите турбини да бъдат произвеждани в Китай и внасани обратно. Така че добре е да се положат е, усилия и да се и да се направи всичко възможно за а, е, нисковъглероден международен транспорт. Разбирам какво иска да каже госпожа Дали. Благодаря на Европейският парламент за от който откликна на нашето предложение за създаване на фонд за справедлив, справедлив преход има предложение за 4 милиарда и 800 милиона в рамките на следващата МФР. Да, разбира се, това е добре, но нека не забравяме, че е, работещите в отраслите, които е, са, под, е, са под потенциален риск от нисковъглеродна економика, да а, предвидиме, да, пред, да, да, да предвидиме а, какви ще бъдат последиците от въвеждането на а, новите технологии и да се вземат съответните мерки за компенсация в дадени региони или отрасли. А, когато отидете в а, Южна Полша или в България или в Румъния, в регионите, където въгледобива при преобладават, си казвате, да, наистина трябва да е, постигнем ниско въглеродна економика, но ако се затворят мините без, е, без предварителни действия, без предвиждания, без економическо и без раз, разнообразяване на економическите дейности, това ще доведе до обедняване на региони, на семейства, които ще останат а, без работа. Тук става дума за качеството на работните места също така. А, много често говориме за исторически отрасли, или отрасли, където, в които профсъюзите са много активни, където са работили в продължение на години. Но но е необходимо а, ако, а, ако искате трудещите да а, разберат а, новите новите, а, новата економика и новото бъдеще, да подсигурите бъдещето на тези а, региони. А, много неща бяха казани, но а, а, има и възможност за отговори страна на комисията. Първо, 2300 и а, процентите хората смятат, че ако днес създав, създадем една политика и я проектираме в, бъд, в бъдещето, не, проблемите са решени. Нещата не стават така. През последните 20 години сме е, правили нещата пост, постепенно. Е, имаше напредък. Е, за, за, за, за, за, законодателството е било приспособявано към а, този напредък и така. По, по този начин, по, този, по този начин нещата могат да дадат резултати. Линиарна линеарна проекция не решава проблемите. През последните 27 години правиме точно това. Някои от политиките трябва обаче да бъдат въведени. Има много блокиращи пунктове или проблематични а, а, моменти. В законодателство е записано 32,3% цел. Но за това трябва да има финансиране. И за, за това средствата трябва да бъдат прехвърлени от големите предприятия към, макро, към микропредприятията, към е, микропромислеността, е, които обаче понасят големите рискове и трябва да бъдат убедени банките да направят това. Ако този проблем не е решен, другите проблеми няма да бъдат решени. Така че тук, тук става дума за една последователност, която не е математическа последователност, а, поли, а политическа последователност. 2050 година не е, е Аз повече от 30 години работя е, в е, държавната е, е, администрация, но, но днеска не, мог, не мога да кажа какви политики ще бъдат необходими през 2040 или 2050 година. Но знам какви цели трябва да има. И господин Гербранди много правилно каза, че първо трябва да поставиме целта и след това да видиме какви е, закони, какво законодателство ни е необходимо за постигането на е, тази цел. Е, но но съжалявам, тези, тези неща обаче не могат да бъдат решени само в Брюксел. От Европейската комисия, от Европейския парламент, от съвета. Не, това, са решения, които е, са прекалено големи, за да бъдат взети само в Брюксел. Те трябва да бъдат взети на, на ниво европе... Е, държави, членки, региони и така нататък. Това, което се произвежда в, в Китай в момента, може ли да, да бъде Made in Europe през 2050 година? Трябва обаче, не знам дали ще го постигнем, но трябва да се опитаме да го постигнем, защото само, само в само по, само по този начин нашата еко, е, еко, економика може да остане конкурентоспособна. Имаме. Нашата економика е уязвима и това е. И сега имаме възможността да създадем тези по нови технологии, на по-низки цени и които да бъдат конкурентоспособни. Но най-големият, най-големият, най-големият проблем е, че имаме 10 години. 10, 10 години, за да намериме необходимите инвестиции за финансиране на прехода. Защото след, след, след, след това нещата ще бъдат по-лесни. Разполагаме с допълнителни 20 години, за да осъществиме, за да постигнем целите, но, но 10 години са от огромно значение. Затова трябва да решиме в момента къд, къде, какво да финансираме, какви научни изследвания да е, финансираме, е, в е, кои политики, промишлена политика, социална политика, какво трябва да, какви трябва да бъдат съставките на тези политики. Що се отнася до възобновяемата енергия, не, не, не, нещата се развиха по-добре, отколкото очаквам. Но. Ние се опитваме е, да разбереме как ще изглежда бъдещето. Не можем да бъдем убедени и да твърдиме, че по този начин ще изглежда бъдещето. Сега колкото до ядрената енергия, тук не става, не става дума за предпочитание или непредпочитание. В крайна сметка яд, ядреното енергия, ядрената енергия съществува и ние сме я включили като един компонент а, благодаря на всички. С това приключваме а, работата на първия панел и поканвам следващите наши експерти е, да е, дойдат е, тук е, на е, е, подиума. Също така е, бих искала да помоля и новият председател да вземе място. Продължаваме с вторият панел. Сега давам думата на господин Жерон Месен от климат. Благодаря ви. Благодаря ви. Желало да ви представя изследванията на наше проучване, проведено миналата година. Съвсем накратко ще ви представя контекста на нашата работа и а, също така заключенията, т.е. постигане на нетно, а, нетни емисии нулеви. Е, това е възможна цел, както и комисаря а, каза, това е заложено в стратегията. Но е важно да разгледаме различните варианти, с които можем да постигнем тази цел. Второ, що се отнася до сценариите, които ние разработихме в нашето проучване, амбицията за 2300 година трябва да бъде увеличена, за да постигнем основната цел за нулеви, нетни нулеви емисии. Повечето от сценариите, които разработихме, са много по-ефти, отколкото е, обичайния референтния сценарий и всъщност са свързани с много повече ползи. Естествено, че ние е, изхождаме от работата на вече свършена преди нас от Европейската фундация за околна среда. И ние се опитваме да постигнем минус 80% емисии до 2050 година. Това е основната цел. Но много неща се промениха. Драстично паднаха цените на възобновяемите енергийни източници. Целта за която си постигна Европейския съюз, също намаляла от 2 на 2 градуса на 1,5 градуса. Много организации и експерти участваха в нашето проучване, различни разпределителни дружества, експерти, фирми и с общи усилия разработихме модели, така че тази вечер, ако искате, вие може също да направите симулация на вашия а, личен модел за постигане на нетни нулеви емисии. Като обхващаме цялата обща економика, като а, отчитаме също така а, тенденциите на потребителите за а, консумация, емисиите от а, автомобили и така нататък. Първото заключение е следното. Тоест, ние виждаме, че има различни начини за постигането на целите. Всеки от секторите може да идентифицира лостовете, с които разполага. И с това а, определяме а, целите. Сега няма да навлизам в подробности, но от страна на търсенето ние виждаме две категории социални модели тук включваме мобилност и така нататък, имайки предвид социалния контекст на гражданите. И лостови, други лостове от страна на търсенето, свързани с инфраструктурата. Ако желаете да промените условията за мобилност, т.е. да преминете към електромобили и така нататък, вие се нуждаете от инфраструктура, разбира се. И разбира се, класическите енергийно ефективни аспекти, различните видове горева – Лаването и съхранението на въглерода и използването на природни а, прихващатели, резервуари. Виждаме, че всъщност пътищата са различни. Три са сценариите, които ние включваме в нашите заключения. Сценарии и технологии. Всички лостове, които могат да доведат до подобрение. Виждате по средата. И също така технологията може вече да ни помогне да минем половината път до крайната ни цел. Сценария търсене. Можем да мобилизираме всички ресурси. Търсене, енергийно, енергетика, пространство, жилищен фонд и така нататък. Като тук участват, разбира се, всички економически сектори. И разбира се, в ляво виждате споделяне на усилията. При всички случаи, повечето от секторите трябва да си свършат своето домашно. Като не забравяме, че транспорта, жилищния фонд и електроенергията са най-важните, тъй като, разбира се, също така и двойно се увеличи ролята на земеползването. 75% от намалението в сравнение с 90-та година може да бъде а, постигнато посредством действащите ресурси, които наистина са налични и вече се тестват в различни региони и градове. За останалите минус 25% трябва да приложим някакви иновации. Разбира се, част от тези иновации са технологиите, но не само – има много иновации по отношение на нови бизнес модели. Например, кръговата економика, функционална економика. Когато, например, удължим продължителността на живот на активите, всичко това е свързано с нови начини на продажба и а, ползване. В най-общ смисъл. Поглеждайки към тези сценарии, виждаме как прогресивно се движим към 2050 година. Виждате сивата крива. Както казах, вие може да направите собствена симулация. Амбициите на комисията минус 45% като цел за 2030 година, 5% за ЛУСИЕВ, за земеползването, са основните елементи в трите сценария. Сега, разбира се, колкото повече се забавим и чакаме, толкова по-труден ще бъде прехода. Сега, до 2300 година можем да изберем всеки един от сценариите. Сега, естествено, че трябва да стимулираме а, търсенето на транспорт, а, също така и а, саниране на сградите, поне 3%. И а, също така да предложим стимули за интегрирано земеползване в рамките на климатичната политика. Какво ще струва това? Ние анализирахме капиталовите разходи, инвестициите, Тоест, например, създаването и изграждането на нова електростанция. Ние не сме включили динамичната количествено измерение на отделните елементи. Като цяло, разходите отляво виждате референтния сценарий, капиталните инвестиции леко ще се покачат, но почти са стабилни но се увеличават разходите на горило, именно заради демографските промени, както и а, потреблението на енергетика ще наразни. Десния сценарий, споделените усилия, виждаме, че има леко увеличение на технологиите но като цяло разходите са в по-низки. Сценария с технологии. Имаме високо ниво на инвестиции, около 2300 година се забелязва това, но а, разходите се запазват благодарение на енергийната ефективност. Ако погледнем средните разходи годишно във всеки един сценарий, виждаме 2000 и 200 милиарда в референтния сценарий. Втория сценарий – изподеляне на усилията са, разходите са по-низки и технологичния сценарий разходите са малко по-високи. Сега, без значение колко а, високи или ниски са, то разликите, а, разходите, тази разлика ще бъде много по-малка, отколкото щетите нанесени от климатичните изменения. Вдясно виждаме съществените инвестиции за сценария за технологии. Виждаме колко големи ще бъдат ползите, когато а, подобрим а, транспортната инфраструктура, енергийната ефективност и така нататък. трябва да погледнем кои са новите пътища за намаляване на търсенето. За целта се нуждаем от по-амбициозни цели до 2030 година и това ще бъде, разбира се, много по-ефтино, отколкото референтния сценарий. Благодаря ви. Mm, Продължаваме, колеги, сега с Рейчел Уорд. Тя представлява инвестиционна група по климатични изменения. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря за поканата да участвам в това изслушване. Тези, които са запознати с нашата организация, мога да ви кажа, че ние в, при нас членуват 170 инвеститори от 11 европейски страни и представляваме около 22 трилиарда активи. Нашата идея е да мобилизираме капитал за едно приоритетно ниско въглеродно общество. Благодарим за комисията и нейното становище, както и резолюцията на парламента. Много се говори за финанси, но нека погледнем сега малко по-назад. Какво могат да направят инвеститорите – именно и как ще изглежда тази дългосрочна стратегия от гледна точка на инвестициите. Инвеститорите всъщност са, заинтересовани от климатичните изменения, защото много от тях всъщност инвестират вече, така че те наистина са изправени пряко към пред климатичните изменения, така че за тях е важно да се гарантира стабилност на техните инвестиции, както и на активите им. Те обаче се интересуват и от нови инвестиционни възможности, нови технологии, нови пазари и нови бизнес модели. Така че с оглед на това много инвеститори вече много активно работят именно в тази насока. Например, за ниско въглеродни доставки, инвестициите нарастват от 37 на 43% от 2014 до 2016 година. Така че наистина 97% от респондентите в Европа са готови да увеличат инвестициите си за борба с климатичните изменения. И не на последно място, посредством глобалната инициатива на Climate Action – 100+, плюс 310 инвеститори а, активно са готови да инвестират 32 мили, трилиарда американски долара. Въпросът е обаче този процес да бъде ускорен с правилната политическа рамка. Защото наистина е много важно а, да се представи една дългосрочна програма, а, за да бъде подпомогнат а, дейността в тази посека. През 2017 е, година 80% от нашите членове смятат, че се нуждаят от една по-стабилна е, правна рамка. И именно институциите могат да подпомогнат е, това желание на инвеститорите. Какво означава добра политика? страните, които вече апелират към нисковъглеродна е, енергетика, биха желали да постигнат успех, но за целта се нуждаят от прозрачни регулаторни механизми. И като цяло инвеститорите се нуждаят от а, ангажирани политици на високо ниво и разбира се, а, като се отчитат климатичните рискове и възможности. Второ, трябва да бъдат подпомагами конкретни проекти за постигане на енергийните цели. На следващото място е една стабилна, прозрачна политическа рамка, която да подпомага инвеститорите, защото а, инвеститорите се нуждаят от а, гаранции Например, когато става въпрос за незабавни промени в политиката, това разбира се е контрапродуктивно. Какво означава това за стратегията 2050 година? Като цяло, разбира се, Европейския съюз е стъпил на много добра основа, така че ние приветстваме съобщението на комисия, публикувано на края на миналата година за да постигнем енергийните и климатични цели за 2030 година, комисията трябва да освободи 150 милиарда години, т.е. между 2020 и 2030 година тези средства трябва да бъдат инвестирани в възобновяеми енергийни източници и енергийна инфраструктура. По този начин политиците трябва да гарантират, че до 2000, стратегията до 2050 година наистина се базира на една широка основа. Освен това, трябва да бъдат потвърдени дългосрочните цели за декарбонизация. И по този начин всяка държава членка обаче трябва да има свободата да заложи и по-ранни срокове, ако е постигнала тези цели. И разбира се, да се направи преглед, ако разбира се се появят нови научни и технологични елементи. На второ място, трябва да се следва един холистичен, цялостен подход за декарбонизация във всички сектори. Всички сектори трябва да се стремят към изпълнението на тази цел до 2050 година нетни нулеви или близо до нулевите емисии. Това означава, че трябва да разработим стратегията за прихващане на въглерода и всички сектори трябва да се включат освен това е важно да подсилим климатичните енергийни цели за 2030 година в съответствие с Парижкото споразумение. И по този начин политична, съответната политическа рамка трябва да подпомогне иновациите, научно-развойната дейност. За целта е важно да се задели необходимото финансиране. И поглеждайте в бъдещето. Е, е важно, разбира се, да се разработят нови европейски политики, които да бъдат съвместими с новите а, цели. И разбира се, а, цялата общественост, както и целият частен сектор, трябва да подкрепят тези цели и тази стратегия, защото се нуждаем също така от един а, социално, социален преход към въглеродно-неутралната економика. Дори и само 2 градуса глобално затопляне ще струват на Европейския съюз 120 милиарда годишно. Тоест, ако ние а, не направим нищо или много малко, то това ще ни струва много по-скъпо. Ние приветстваме резолюцията на парламента. В нея се призовава за по-голяма предвидивост и цялостност и е, интегритет. Важно е, ние очакваме работата с Европейския парламент, за да бъдат подкрепени частните инвестиции. И не на последно място искам да подчертая, че Европейския съюз ще бъде, може най-вероятно, първият лидер на световно ниво за постигането на а, тази, а, тези цели и нашата економика от а, нетни нулеви а, емисии. И това трябва да бъде заложено в стратегията за 2050 година и аз се надявам, че Европейския съюз ще поеме своята пионерска водеща роля на световната сцена. Преговорите ще продължат. Ние трябва да запазим нашата амбициозност и нашата воля за успех. В заключение, искам да кажа, че рисковите, разбира се, са намалели, но вече съществуваме, е, разполагаме с технологии за постигането на нашите е, нисковъглеродни цели. И Европейския съюз има възможност, шанса да покаже на своите партньори, че до 2050 година е възможно да се постигне нисковъглеродно общество и економика и че тази визия е една реалност. Благодаря ви. Е, Благодаря. Благодаря ви също така за това, че се придържахте към времето, с което разполагате. А сега давам думата на госпожа Клер Румет от Ситис и конвента на кметовете. Благодаря, госпожо председател. Хубавото, когато си последен е, че няма да повтаряш казаното, така че ще се опитам да се придържам единствено към онова, което до сега не е казано. А, а, в този панел аз трябва да кажа, какъв е потенциала на градовете? Какво вече правят градовете? Първото послание, което отправяте в духа на това, което иска да каже и комисията, когато извършва такава нова консултация, когато предлага нова стратегия, а именно това е възможно. Възможно е да постигнем нулеви емисии, така че, накратко, нека просто да го направим. Комисията каза, че това е твърде необходимо за Брюксел, т.е. трябва да има политика, е, която да обединява всички отрасли, е, всички участници, всички нива на управление, всички да, е, дадат гаранции, че това наистина ще се постигне. Първо искам да кажа едно голямо благодаря. Ние не признаваме достатъчно факта, че през последните, последните 4 години и Европейската комисия, и Европейския парламент промениха енергийния пейзаж, е, климатичния пейзаж. Това е много важно особено за онези, които действат на място. Никой няма да гледа на нас като на пълноценни участници в пазара. Е, с директивата за очертаване на пазара вече ние сме признати като е, същински участници, но и директивата за обновяеми източници, която децентрализира производство на енергия, както и е, управлението на енергията, това е всъщност онова, което признава факта, че ние можем да създаваме политика от долу нагоре и по този начин оценяваме целият потенциал на онези, които действат на място и които трябва да постигнат местни цели. За да бъда кратка. Най-важното за местните власти днес е, че Марш за климата, не само в Брюксел. Е, тези шествия се наблюдават в всички градове. Миналата седмица видяхме нови шествия за климата в Брюксел. Още на следващия ден Общинския съвет в Брюксел прие специална резолюция и проведе така наречената дискусия по спешност, с която признаха необходимостта от ускоряване на собствения им план – е, за е, енергетиката. Тоест, те е, реагират пряко на това, което става на улицата. Това е ключовото послание, което искам да изтъкна. Нещата на местно ниво се ускоряват. Това. Да, ще прескоча. Да, направо на друг диапозитив. То, Движението като жълтите жилетки не противоречи на подобни тенденции. Искат се спешни действия и ускоряване. Е, в миналата седмица във връзка с жълтите жилетки имахме дискусия. Ние бяхме поканили жълти жилетки и те заявиха ясно какво искат. Те искат споделен преход споделен преход. Те е, повдигнаха специфичния проблем за това, че данъка върху въглерода се увеличи във Франция. Това е напълно разбираемо. Това трябва да се отнася за всички видове транспорт. Не е допустимо да има данък само за колите, но не и за самолетите или за кораби. Имам много неща, е, по които вече не сме сами гражданите виждат и отиват и пряко казват на кметовете. Така че според мен е, кметовете осъзнават най-ясно необходимостта от действия. Аз е, посочих един пример – е, с предходния пример, е, свързан с Финландия, те искат до 2025 година да постигнат нулеви емисии. Е, това е Финландия. Едновременно с това Хелсинки се опитва да преведе националните цели в цифрите на собствената си економика, на собствената си територия. Те дългосрочната стратегия на Европейската комисия има това предимство. Очертава обща рамка. Обща рамка ние трябва да постигнем нулеви емисии, но всяка територия, всеки отрасъл, е, е, на всяко ниво, всеки участник трябва да изпълни собствената си мисия в е, съвместната споделена рамка. За целта има голям потенциал. Още един пример. Е, Париж е, трябва до 2050 година, там трябва да има въглеродно неутрална економика. Е, това е цел на управлението на Париж конкретно. Тоест, няма нищо общо с настоящите въглеродни емисии в Париж. Има един нищожен дял, който стига до края. 2% са по инициатива на администрацията. А иначе местните власти трябва да координират действията, да променят обмяната на веществата в града. Това е пътната карта за Париж, която е одобрена с единодушие от общинските съветници на Париж. Така че вече не възниква въпроса за това какво трябва да се постигне на място. Още няколко коментара. Какво, какви следващи стъпки се очакват? Дългосрочната стратегия за нулеви емисии изцяло се подкрепя от всички институции но е, е, всяка политика трябва да бъде в този дух. Всички бюджетни предложения следващия период трябва да бъдат в този дух. Примерно в Манчестер има дъска за промените в климата. Това е нова структура за местната политика, т.е. всяка местна политика трябва да бъде в духа на тази крайна цел. Това предполага е, съвършено ново управление иновации за въглеродно неутрални общини и градове. Това трябва да бъде част от бъдещата програма по Хоризонт 2020. Как да бъдем сигурни, че всички градове в Европейския съюз имат нов модел за управление? Така ще се постигне промяна. Мисля, че мога да спра до тук, защото най-важното за нас е Технологията е на лице. Технологията е на лице. Няма нещо повече какво да се направи. Това не се казва достатъчно и остава в сянка. Е, трябва с, наполовина да бъдат намалени нашите потребности от енергия. Това предполага нова економическа система, това е възможно. Кметовете много добре знаят, че това трябва да направят, че те са унези, които трябва да координират всичко и те вече предприемат действия и поемат ангажименти. Благодаря. Благодаря много. И сега минаваме към въпроси и отговори. Има ли някой, да, който иска да зададе въпрос? Не. А, добре. Сеньор Волкен тине ла палабра. Благодаря ви. Един кратък въпрос. Тъй като вие а, споменахте шествията за бъдещето, за климата на учениците в целия Европейски съюз. И наистина това е много впечатляващо, този акт а, от страна на младежите. И много ясно те настояват най-сетне нещо да се направи. Политиците а, да направят нещо, за да гарантираме тяхното бъдеще. Имате ли някакви идеи какво може, как могат тези хора да бъдат ангажирани, именно за да ви подпомогнат? Може би се струва да се помисли на това. По какъв начин а, гене... отделните поколения могат да бъдат представени? Може би имате някакви идеи? A е, continuación, el señor Uranen. Следващият. Господин Рани. има благодаря, госпожо председател. Няколко въпроса. Улавянето и складирането на въглерода. При предишни кръг от въпроси ги споменахме. Някой говори за това какво става в Норвегия преди 2-3 години. Е, тест в определен мащаб Говорим и за Канада, където има мащабно складиране на въглерод. Говорихме за цената, за това, че това трябва да се включи в енергийния микс. Това ме вълнува във връзка с коментарите ви за улавяне и складиране на въглерода. Освен това, жилищата, жилищата в целия Европейски съюз данък с обратно действие. Но има места, Обединеното кралство, което скоро вече няма да бъде в Европейския съюз. Там има скъпи програми. Правителството е поел ангажимент да строи по 300 хиляди жилища следващите 10 години. Но страни като Бразилия, Китай, Индия, Мексико, там има жилищна криза ако всичките е, се строят е, по традиционния начин от бетон, е, няма никакъв шанс да се постигнат целите. Ще видите какви са въглеродните емисиите на производителите на бетон. Ще видите как улавят и складират въглерод определени производители. Трябва да се усъвремени европейската стратегия. Тази стратегия идва от Европейския съюз. Имаме един пример за биотехнологии, промяна от панел към изграждане на панел от дърво. Трябва да се инвестира в значителен мащаб. Искам да разбера доколко, какво значение придавате вие на това, на замяната на бетона с дърво? Сега ще давам думата на госпожа Дали. Um... Един бърз въпрос. А, а, а, чухме ясно какъв сигнал иска да чуят инвеститорите. Аз лично смятам, че промените в климата не са само предизвикателство или риск. Това е и една економическа възможност. Смятам, че може да доведе до възможности за бизнеса и това е възможност за различни економически отрасли. Според вашия опит, как дружествата гледат на промените в климата като економическа възможност? Достатъчно ли е направено? Какви предложения бихте направили вие? как, какви да са предложенията във връзка с бизнес плановете и доколко промишлеността се опитва да се справи с това предизвикателство, за да бъде то не просто предизвикателство, но и нова възможност. Господин Петичоне, може би вие сега с няколко коментар. Благодаря, госпожо председател. Няма какво толкова много да добавя, просто ще подчертая няколко елемента. Първо, да започнем с последния коментар на госпожа Дали. Четирите изисквания на инвеститорите, така както бяха представени от госпожа Уорд, малко ме а, така ме впечатлиха, защото три от тях са еднакви за всички инвестиции. Политическа ангажираност и нисковъглеродна а, стратегия. Именно 50% от работното си време, е именно точно това правя. Аз говоря с инвеститорите. Никой не знае обаче. Те винаги казват, не, дайте ни рамка, кажете ни какви са целите. И след това, на трето място, те казват, подкрепете ни, създайте благоприятните условия. Но най-важното нещо е дали имаме цели какви са целите. И, това липса. В Европа сме много добре да създаваме политики. И като погледнем опита ни през последните 60 години, всъщност виждаме, че твърде добре сме си е, свършили работата. И наистина ще бъде проблема, ако забавим. Нуждаем се наистина от конкретни срокове и съгласно ООН и техния доклад разполагаме с 10-12 години, създадем условията и 30 години да постигнем целите. В противен случай си губим времето. И както вече съм казвала, това е изключително важно за всички инвестиции. Тук не става въпрос само за разходи. Няма смисъл да поправяме грешките в миналото. Напротив, важно е какво правим сега, какви са ресурсите, да ги разпределим. И хората, които искат да се ползват от тези ресурси, трябва да знаят как да ги използват, за какви цели. Ние също внимателно разгледахме проекта резолюцията на парламента. Много не удовлетворява вашата инициатива. Вдъхновяваме се от различните гледни точки. И също така, в край на кращата е важен консенс. тук и ние Не очакваме автоматично тази стратегия да се приеме от всички. Ние очакваме дебат. Един наистина сериозен дебат. За да определим цели, които да бъдат прегърнати от всички. Това е политическата подкрепа. Защото и следващите 10 години ще бъдат много а, наситени. Именно защото те ще бъдат решаващи за изпълнението на целите. Петичони. <clears throat> Благодаря, господин Петичони. А сега ще дам думата на нашите трима експерти, за да отговорят на въпросите поред, пореда, по който те е, представиха докладите си. Господин Мес. So I will react on the uh, technical questions we, we... Да, благодаря ви. Ще отговоря на техническите въпроси. Сина ми миналия четвъртък не отиде на училище, защото участваше на демонстрацията в Брюксел. И той наистина ни моли да не чакаме. Трябва да направим нещо. На лице са технологиите. Видяхме вече, че който и вариант да изберем, няма да съжаляваме в различните модели. Така че е, много са е, причините за това да не чакаме. Полаването и съхранението на въглерода. Искам да подчертая следното. Нашата цел не е да препоръчаме една или друга технология да оптимизираме разходите. Не. Вие можете да си симулирате сценарии без или с uh, CCS, с прихващането и съхранението на въглерода. И да видите кой сценарий е по-близо до нулата или под нулата. И виждаме, че в някои сектори, например, ще са необходими повече усилия, например, от страна на търсенето и най-вече споменах и сградния фонд. По въпроса за стандартите за а, а, жилищата, жилищния фонд, това, което а, предпочитам в момента да не отговарям. Що се отнася до а, материалите и тези, които са с а, биологичен характер, това въжи, разбира се, за стоманата, за пластмасата и за други. Така че това е ясно а, възможност, която трябва повече да насочим а, научни изследвания и разработки. Видяхме, че това е предизвикателство за инвеститорите, както чухме от комисията. Има различни фази на инвестиции и различни фази, разбира се, на общи ползи, които ще проистекат от инвестициите. Um, ще отговоря на въпроса на госпожа Дали. Във връзка с инвеститорите, подхода на фирмите към промените в климата – Както казах кратък, аз се изказах по една доста нова инициатива. Ние се опитваме да координираме глобалните инвеститори, за да бъдат по-активни в собствените си холдинги в е, е, е, нов свят виждаме успех на тази инициатива. Аз посочих пример съобщенията на Shell, например, точно преди коледа. Или освен това, мобил, имаме натиск от страна на инвеститорите върху посочените дружества. Аз мисля, че е, още недостатъчно направено. Инвестицията е за програма от 5 години. инвеститорите водят разговори зад, зад колисите с управителните съвети, с техните акционери. те трябва да вземат потенциално трудни решения за бъдещето на техните дружества. Едновременно с това натиска става все по-публичен. Говорим за тези резолюции. Инвеститорите активно се координират и по това. Кое е най-необходимо? Е, има няколко неща, които ние препоръчаме на базисно ниво на дружествата. Първо, прости неща. Управителните съвети, е, акционерите достатъчно добре разбират какви са рисковете за климата. С тази инициатива ние влияем на вътрешното решение за взимане на вътрешния процес за съвети, а не просто да говорим за устойчивост. Те трябва да си поемат отговорността т.е. значението на ръководството как се произвежда стратегията във връзка с промените в климата. Това да бъде една економическа възможност. Публикува се информация, да бъдат на лице те за акционерите и за обществеността. Е, това са само някои от нещата, които ние се опитваме да насърчим от е, дружествата, с които активно работим. Кратък е, отговори на други въпроси. Спомена се жилищ, споменаха се жилищата. Това недвижимите имоти са обект на интерес. Те е, е, работят на ниво Европейски съюз, на ниво държави членки за енергийно ефективно събиране на отпадъци, например. Това е, са технически въпроси, но от гледната от гледна точка на политиците, ние работим е, с строителни дружества и ще продължим да го правим в държавите членки. Е, улавянето и складирането на въглерод. Откакто беше публикуван доклада на APCC, аз се срещнах с доста инвеститори. Те проявяват е, все по-голям интерес към нови технологии и разглеждат примери, е, които ние посочваме. Инвеститорите проявяват интерес към тези технологии и за младите хора, техните искания. Е, е, говорим за пенсионни фондове, например. Е, те мислят по бизнес модела си, иска да има възможно е, най-голяма възвръщаемост е, за е, самите пенсионни фондове. И като е, бъдещи пенсионери. Моето изложение беше дългосрочно от гледна точка на няколко поколение. Ако стратегията до 35-та се постигне, ще отговорим на очакванията на различни поколения. Благодаря. Uh, ще бъда много кратка. Разбира се, за сградния фонд има много добри примери с санирането и, и, и съответната и, и, и последици и преимущества. Кът... Разбира се, това са политики, които се решават предимно на реги... регионално и на градско равнище. А колкото защ, защ, за младите и участието на, на, на младите, защо, защо да не помолиме парламента да организира един а, форум. Младите са навънка, но те много ясно знаят какво искат, така че защо да не ги събереме, за да кажат какво искат и какво могат да направят. Така че а, не, нека те да вземат а, решение и да стимулират един много висококачествен и широкомащабен дебат. Благодаря на тримата ни докладчици, а, с които се разделяме. А, и е, давам малка, малка пауза преди да преминем към останалата част от нашето заседание. И сега да минеме към резолюцията относно стратегията за дългосрочно намаление на емисиите за парникови газове с в съответствие с Парижкото споразумение. Дам думата на докладчиците и първо на господин Петър Лис. Благодаря, госпожо председател. Сега вече става въпрос за конкретен текст, който ще гласуваме в комисията. Най-напред бих желала да отбележа, че лично, що се отнася до мен, аз приветствам много стратегията на Европейската комисия и затова апелирам. Е, аз лично подписах е, резолюцията. Сега в рамките на НЕП продължава дискусиите. Много е важно в нашите дискусии да включим и други е, комисии и да имаме един интензивен дебат в, на пленарно заседание. Сега нямаме точно решение как ще стане това, но ако се стремим към широко мнозинство в пленома, трябва да а, включим в работата си различни комисии. В документа на комисията, както казах вече, ме впечатли нещо, а именно комисията говори за нето а, ползи в рамките на 1 милион работни места – Нека да си го представим това. Какво е това? Тоест, поне знаем, че а, тази дългосрочна стратегия няма да доведе до загуба на работни места, а точно до обратното 1 милион работни места. Допълнение, което е така много сериозен ангажимент на комисията и което означава, че идеята е да се постигне растеж. За нас, за НП, е много важно производството на интензивно енергийни стоки да бъде свободно от въглероден двуокис, което означава, че преминаваме вече към един реален преход. Това е заложено в проекта резолюцията, но смятам, че трябва да бъдем малко по-конкретни в формулировката – Сега, комисията и съвета казват хубави неща, обаче не казват как това да стане на практика. И затова ние желаем да бъдем конкретни. В МЕФЕРЕ трябва да се заделят средства за това, а не просто след това сто пъти да кандидатстваме за тези средства и да видим откъде ще дойдете. И най-важното нещо за мен – е да получим широко мнозинство в Европейския парламент. И по този начин да мотивираме съвета на среща на върха в Сибио да подкрепи стратегията и да подготви следващите стъпки. В Сибио ще се разглежда бъдещето на Европа. И не мога да си представя, че темата а, климат и опазване на климата а, ще бъде изключена от дневния ред в Сибио. Затова моля всички колеги да помислят дали се нуждаем от всичките хиляди други неща в а, а, резолюцията или по-добре да не оставим те да бъдат обсъждани от новия парламент. 25% за 2030 година. 55%, извинете. Това обаче може да пооплаши доста държави членки, тези 55%. Нека първо да изпълним и приложим приетото законодателство и средносрочната цел от 40% за 2030 година. Така че не е момента точно в тази резолюция да се говори за прегледа и резултатите от него през 2023 година. Някои коли, колеги вече говорят за увеличение на целите от автомобилите. Ами това още вече не е решено. Още не е прието на пленарна зала. Тоест трябва малко да помислим и да, да обсъдим, а преди да предлагаме такива неща. Имаше и предложение сега а, да заложим 100% възобновяеми енергийни източници до 2050 година. Мисля, че прибързваме. Сега, разбира се, комисията ИТРЕ е водеща, но трябва да бъдем по-предпазливи. Последно, за да проработи всичко това и за да стабилизираме климата и да постигнем дългосрочните цели от Парижкото споразумение, то смятам, че трябва да обърнем много повече внимание на международното измерение. В Европа водим дебат за целите за до 2050 година. Чухме стратегията и мерките от комисария. Поне тук, в нашия Европейски парламент, водим също така водим много сериозен дебат за адаптиране на целите за 2300 година. Обаче дали големите економики и големите държави го правят това? Виждяхме и в Бон, и в Катовице се поставяше въпроса. Докъде сте стигнали вие с вашите дебати за увеличение на целите за 2300 година? И хората не, не, не разбраха. Бяха озадачени. А, също са подписали Парижкото споразумение. Така че трябва да бъдем предпазливи това не означава, че ако Европа си увеличи целите, то климата е спасен. Напротив, има много още работа в третите страни. Това не вължи само за Бразилия и Штатите. Там виждаме как се движат нещата назад, но става въпроси за Япония, Мексико и много други големи е, страни. Така че нека да насочим усилията се и към тях. Благодаря ви. И сега давам думата на госпожа Юта Лонта. Благодаря. Ние, социалистите и демократите, приветстваме предложението на комисията за дългосрочна стратегия в областта на климата и за неутрално економика през 2050 година. Комисията ясно е подчертала, че единствения път за устойчиво развитие са строго определените цели. Цент цената на а, бездействието е неприемлива. Неприемлива за цялото човечество. Затова Европейския съюз трябва да бъде лидер в областта. Тук не става дума само за ниски емисии, това става дума за а, устойчиво и справедливо общество. Три са а, основните компонента. Първо, едно общество климатично устойчиво, то трябва да бъде устойчиво економически, социално и екологично. И тук, има, в, тук се крият много възможности за Европа, като например създаването на допълнителни работни места – възможността за създаване на нови технологии, но същевременно е, нека не си затваряме очите, че това може да стане за сметка на много хора и в никакъв случай не може и не трябва да допускаме това. Защото, да, добри сме на думи, но сега остава да покажем че нещата ще станат на... че ще се превърнат в дела. На срещата на високо равнище през май трябва да бъдат взети решения на основата на предложението на комисията, на парламента за бъдещето на Европа. Е, видяхме, че нещата се промениха, че в момента е по е, е, доходно да няма емисии, отколкото да има емисии и трябва да надграждаме на постигнатите резултати. На първо място трябва да се намалят да, да намалиме емисиите много по-бързо от предвиденото. За това нашите цели трябва да бъдат много по-амбициозни, както и дългосрочните ни цели, за да създадеме достатъчно възможности за промишлеността да се приспособи към новите изисквания. Що се отнася до строителството? А, там а, целите са ясни, но а, възможно е да се интегрират различните а, отрасли с цел получаване на по-голяма ефективност, а това да не трябва да става на, в един а, отрасъл за сметка на друг. Също така използването на така налеченото зелено злато. Нека не забравяме, че дър... Дър... Дър... дърветата а, поглъщат а, въглерода и ние би трябвало да използваме и повече биомасата за развитие. за това, е, както и за справедливото развитие на регионите, трябва да бъде създаден специален фонд, за да могат да бъдат подпомогнати у нези региони, които са по-специално изправени пред проблеми, за да може да има наистина прогресивно и устойчиво развитие на Европа, без това да бъде за сметка на климата. Благодаря. Давам думата на господин Бекхал. Благодаря. Колегата Петър Лизе вече обясни значението на това досие. Е, искам да добавя следното. Не говорим само за срещата в Севил на 9 май, където държавите глави ще обсъждат бъдещето на Европейския съюз, но бъдещето на нашата економика трябва да бъде част от това. Но 2019 е, година е, на конференцията в ООН хората в международен план очакват нещо от Европейския съюз. Затова отиваме в Нью Йорк. Когато ние подготвяме резолюция, това е момента да кажем нещо. Защото когато разработваме дългосрочната си стратегия, това ще се отрази на това, което обещаваме на целия свят. Вие много добре знаете и мога само да цитирам какво каза Генералният секретар на ООН на самия вебсайт на ООН заявява. Ние искаме страните да увеличат амбициите си по действията е, в е, областта на климата. Е, Голай Тереш ще каже това на 23 септември 2019 година на Общото събрание на ОНЕ. Хората очакват нещо и ще гледат Европа. Какво ще направи Европа? Ако ние водим само обща дискусия върху дългосрочна стратегия при условие, че такава стратегия дори не е на лице, защото понякога ние забравяме, че документа на комисията е комунике, с което се открива дискусията върху дългосрочната стратегия, която тя е, трябва да се приеме около 2020. Това е, е документа. Тоест, още няма стратегия. Започва дискусия, чрез която да се стигне до стратегия. Така че ние, като Европейски съюз е, е, отидем на общо събрание на ООН в Нью Йорк, ще ни бъде доста мъчително. Китай трябвало да направи нещо повече. Извинявай, Питър, но ти си бил в друго Катовице, където бях аз, защото в Катовице непрекъснато се задаваше въпроса. Какво ще направим, за да увеличим NDCs? Това е въпрос и към тях. И в речите си някои държави е, е, обещаха, че ще увеличат е, тези нетис. Всички страни са еднакви. Това е било система на ОНЕ. Това е малка страна, т.е. ние се отнасяме с неуважение към тях, но и те са изправени при техните си предизвикателства. Ако основни економики, като тези на Европейския съюз, не направят крачка напред, още от сега можем да заключим, че не само септември ще бъде провал, но ние подготвяме и е, провали за бъдеще. Така че не е момента сега да сме самодоволни. Има някои въпроси е, пред политическите групи. Те не могат да стигнат до единна позиция. Съжалявам, но в края на краищата остава въпроса. Какво е необходимо за международна дискусия по климата? Ако искаме да останат тези 1,5 градуса а, постижими, те трябва да останат постижими. Трябва да засилим амбициите си. Дългосрочната стратегия и дискусията по нея е полезна, но тя е безполезна, ако не се отрази на онова, което ще направим сега. Хората на улицата искат отговори сега. Аз бях навсякъде. Чух какво казват студентите и учителите. Не съм прочел някъде. Искаме стратегия за 2050 година. Това не съм го прочел никъде. Те искат действия сега. Време е политиците да ги чуят. В резолюцията ние посочваме какви са ни идеите като парламент сме го направили. Обаче няма да бъдем абсолютно е, излишни, ако не направим това, по което сме се споразумели през ноември миналата година. Извинявай, Петър, ще има дискусия, още има шанс Европейската народна партия да участва в нея. Иначе е, няма смисъл да се криете за тъгала. Това е открита покана, присъединете се към нас за повече амбиция, за да може Европейския съюз да бъде привлекателна. Е, да не отиваме Нью Йорк по много и да се чувстваме там много неудобно. Благодаря. Благодаря. Госпожа Еви ще бъде последна. Благодаря, госпожо председател. От да, а, според да. доклада нещата са ясни. Разполагаме с 12 години. 12 години и бихме могли да стигнем до катастрофата или до необратими последици. Така че съм съгласна с казаното от колегата Гетал. Бекал. Тази резолюция трябва да бъде основата на един дебат, който обаче да стъпи на конкретни предложения. Европа трябва да бъде е, абсолютно ясна. Тя трябва да говори с ясни термини на световно равнище, в е, международен план и на евро, в, тук в Европа. Понякога се страхуваме да бъдеме прекалено амбициозни. Мисля, че многократно сме го показвали и доказвали. Ето, пакета транспорт е един конкретен и красноречив пример. В през последните години емисиите в транспорта се увеличиха. Т.е. това е един отрасъл, където можем наистина да проявим много голяма ефективност при намаляването на емисиите. Но и в съвета, и е, в е, трилозите се обсъждат неща, за които може би не знаеме или не разбираме. Не, всъщност не е точно така, ами точно обратното. Всъщност в тези места се опитват да прокарват по-малко амбициозни цели а нас са ни необходими много по-амбициозни цели. Така че аз подкрепям изцяло съдържанието на резолюцията и да дадеме по-добро, да направиме, да а, да има по-добро съотношение между средносрочните и дългосрочните цели. Изискваме също така един справедлив преход, включващ преход, преход, който да не задгърбва проблемите, свързани с заетостта. Тоест, ние сме на един кръстопът, парадигмите трябва да променят и да решиме каква Европа искаме. Край на а, изкопаемите горива, край на замърсителите. И ще приключа като кажа следното. Трябва да бъдем много ясни спрямо бъдещето на търговията с емисии от 2030 година нататък. А, ние наложихме тази система в Европа, опитахме се да я наложиме на целия свят, но в крайна сметка тази а, система, тази, започна да дава фира от всякъде. Крайно време е да създадеме, да организираме един дебат за намиране наистина на истински подход към намаляване на емисиите и на ролята на земеделието. Земеделието като като че ли има някакси странична или маргинална роля. А защо не обръщаме достатъчно време на земеделието, където се използват много. А... Eh, но не а, подходящи. Така, изслушахме всички докладчици, които са тук в залата. Има, имате време за внасане на изменения до 31 януари на обяд. По, по-добре обаче да ги внесете само на английски. Ще гласуваме в нашата комисия на 20 февруари, а по време на втората пленарно втората пленарна сесия в, през марта в а, Страсбург ще гласуваме тази резолюция. На следващото заседание ще имаме съвместно заседание с МВДБ и, и Реги и ДВ за устойчивото развитие и разглеждане на доклада, годишния доклад за устойчивото развитие за 2018 година по силата на член 50. С това приключваме заседанието на нашата комисия за днес.